Meine Damen und Herren. Уважаеми дами и господа, добре дошли. Добре дошли е, в това прекрасно заведение. Откривам заседанието. Първата ми задача е да попитам има ли възражения срещу дневния ред. Очевидно днес, значи е прият. Следват съобщения на председателя бях помолен още веднъж да обърна внимание на действието на член 205. на нашия правилник за дейността на Европейския парламент. Това е членът, в който се изяснява ролята на разширения състав на бюрото. Не виждам да има нещо ново но предлагам да се съгласите, че приемате за сведение това, че съм ви обърнал внимание. Всеки може да си прочете текста, когато намери време. Съгласни ли сте? Значи успешно отметнахме и тази точка от дневния ред. Сега преминаваме към трета точка от дневния ред – представяне на системата e-meeting след което вероятно ще можем да се откажем от тази зала и да следим работата от Люксембург. Ще помоля Дина Ауради и колегата Коркае, надявам се, че правилно произнасям имената, да ни въведат в това тайнство. Кой ще започне? Заповядайте. Uh, Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да ви представя електронните заседания. Както знаете, въвеждаме нова политика за намаление на, пет, на печатните материали, защото много често се е, отпечатват документи за заседанията, които не се използват или се използват само частично. Така че се хаби твърде много хартия Разбира се, документите са от огромно значение. Те са значителна част от работата на депутатите и те трябва да бъдат достъпни колкото може по-бързо и по-лесно и Днес този достъп става на мобилни устройства. Сега, Преминаваме към така нареченият, наречените електронни заседания, които ще се опитам да ви представя. Това е един софтуер, който е разработен тук от парламента с, с цел да улесни вашата работа и да осигури достъп до електронно до а, всички документи за заседанията. Трябва да знаете някои неща преди да изпочнете да използвате новата система, ако имате мобилни устройства. Може би е добре да ги извадите и да се опитате да проследите представенето на системата на самото устройство. Виждате, разполагате с обясненията. На Quick Start ще намерите линка, който трябва да използвате. Трябва да въведете потребителското си име и паролата, тези, които въвеждате, когато искате да влезете в своята поща или в парламента. Но сега ще помоля колегата да представи нещата малко по-подробно. Както вече беше казано, това е а, апликация, която а, съществува на всяко устройство, така че не трябва да а, добавяте нова апликация. А, много ви моля, сега напишете адреса на парламента и митинг. Една дума. Така, сега сме на портала на Европейският парламент. Трябва да въведете потребителското име. Аз въвеждам моето, всеки нека всеки въведе своето и своята парола. This is of course it goes through the Wi-Fi and Разбира се, трябва да има сигнал, за да може да влезете в а, документите. Виждате, тук имаме уводна страница с трите етапа или трите действи, дейности, които трябва да извършите, да, да изберете езика, да изберете комисията и да изберете заседанието. А, тук сме на страница и митинг. Подобна страница съществува за всяка отделна комисия. В лявата колонка се намират езиците, между които можете да изберете. След това избирате самата комисия. Аз избирам комисията по външните работи. И можете да получите най-новата, най-новата версия на документа. И обикновено това са докум, документите, които се отпечатат по време на заседанието, а вие имате е, пряк достъп до тях. Също така можете да се върнете към документи от предишни заседания и също така да потърсите документи за бъдещи заседания, ако те вече са създадени и достъпни. В дясната колонка е дневния ред на заседание, състояло се на 1 септември. Виждате тук, това е дневния ред на заседание на 22 септември, т.е. дневния ред на днешното заседание. The plus sign in front of every item. Виждате знака плюс до всяка точка от дневния ред и може, чрез този плюс можете да, по, да получите достъп до съответната езикова версия на документа. Можеме също така да разгънеме и цялото меню и да имате достъп до всички документи. Това въжи за всяка комисия, за всяко отделно насътание. Колкото до дневния ред, можете да отворите дневния ред по този начин. Е, можете да отворите дневния ред в формат само за четене или в друг формат. Имаме и най-различни формати, за да може да се работи активно по документа. Так, аз виждате, тук отварям дневния ред. Искам да подчертая да някои от точките в дневния ред и по, по принцип бих могъл да добавя и коментари към документа, който съм а, че точката, на която съм се спрял. Мога, разбира се, да добавя в приложение и други документи или други бележки. След това този документ може да се сподели или да бъде изпратен на вашия асистент или на вашия помощник по имейла. Това е първата версия на електронно заседание. Достъп и работа по документите, които след това можете да изпратите на колегите. Разбира се, това мож, можете да извършите същите действия с док, документи от други Ето тук комисията по бюджет, може да бъдат разгледани документи, които са съвместни на двете комисии и така нататък. Аз, разбира се, мога да избера дадена точка от дневния ред, която да изпрата на колеги. Има линк, с който можете да имате достъп до определена точка. Това е апликацията електронен митинг. Имаме и друга система, наречена и e комисия или e-commission, където можете да проследите документите на различен етап от работата по тях. Ето, ако влеземе в електронна комисия АФЕТ, можете да, да получите достъп до допълнителна интересуваща ви информация. Можете да получите допълнителна информация относно проекто докладите, проекто резолюциите, проекто становищата. Мисля, че това наистина е един полезен инструментен, с който можете да си служите, за да получите пълна информация по извършената в дадена комисия работа. Можете, ако искате, можете да ми зададете въпрос. А, дали сега, като ще спестим толкова много пари от разпечатки, ще ни дадат и по едно кафе? Gibt es Wortmeldungen? Има ли желаещи да питат нещо? Заповядайте. Um, does it work on Android phones? Because my... Работи ли това приложение и на телефони, които им работя с Android, защото имам чувството, че стигам само до някъде с нея и не мога да продължа нататък. Мислите ли, че проблема е в а, моят телефон или изобщо това положение не работи с Android? the, the, application is supposed to work по принцип приложението трябва да работи с всяко електронно устройство. С радост ще ви помогнем да разрешите проблема си. Имам само една бележка по този въпрос. След като има толкова много документи, които можем да четем, ние имаме избор. Не всеки документ се чете от всички нас, но смятам, че когато имаме доклади, проекто доклади и се правят изменения, по които се гласува, задължително трябва да ги имаме и на хартия, защото много често, когато има предложения за изменение, Колегите се виждат по коридорите и на коляно с молив се опитват да постигат компромиси. Мисля, че е много по-практично да се обструва по този начин тъй, е, че би трябвало да разполагаме поне с тези документи на хартия. Защото ако по всеки въпрос, по всяко изменение ще търчим насам-натам с iPhone и iPad, се е, боя, че общуването в смисъл на е, лично, лично, лична комуникация ще пропадне. Някой да каже нещо по въпроса? Thank you, Chair. Uh, indeed, uh, благодаря, господин председател. Действително, приложението електронно заседание може да се използва като допълнително устройство. И всяка комисия, разбира се, сама ще реши коя част от документите ще предоставя на хартиен носител и кои само електронно. Зависи от това до каква степен членовете на комисията са свикнали с използването на мобилни устройства. По принцип положението е разработено за таблети, а не за мобилни телефони. В някои случаи, съгласна съм, може би документи на хартиен носител са важни, но решението си остава в ваши ръце. Господин Шоп, Благодаря, господин председател. Аз имам един въпрос от техническо естество. Изглежда, че постепенно се насочваме към а, изчезване на а, хартия. Кога се предвижда това? Т.е. кога ще работим само единствено с електронни документи? Uh, said, I, I Като вече казах, решението зависи от вас, от всяка парламентарна комисия. Няма решение на равнището на парламента за пълно премахване на хартиените носители. Ако се вземе такова решение, то трябва да бъде на съответното равнище. А към момента ние ви предоставяме това приложение. А по-късно през годината ще се предоставят и електронни устройства, които да улеснят а, вашата работа без а, хартини документи, но вие решавате кое е най-удачно за работата във вашата комисия. Yes, in fact... Да, дори да изглежда, че е проблема от техническо естество и ние, ние сме в състояние да намерим техническо решение на този проблем, Всъщност приложението работи вече от почти година и пилотното приложение е доста добро. Но става въпрос за една промяна в работните навици и ще се опитаме да направим, да осъществим този преход по възможно най-безпроблемен начин. За целта организираме информационни заседания, като такива могат да бъдат организирани по всяко време. Има линк на документи, които ви разстадохме и с радост ще отговорим на по-нататъчните ви въпроси. Like that... Предлагам ви да обсъдим въпроса на заседанието на бюрото, т.е. каква ще бъде нашата практика в комисията. И ще поискаме от секретарята да ни предоставя документи на хартия при определени случаи. Сигурна съм, че ще намерим разрешение. Но е ясно, че това приложение е един удобен инструмент, защото няма смисъл всички, всичко да се разпечатва. Смятам, че трябва да намерим един уместен компромис, който да подобри условията ни на работа. Добре, ще помоля секретарята да излезе с конкретно предложение, което ще обсъдим. Благодаря ви. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Сега преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Като предлагам да ги обединим с пета точка, защото дискусията ще е обща. In diesem Status ist äh, der, der Diskussion ist das wahrscheinlich richtig. Мисля, че така ще бъде по-удобно да обсъдим тази тема. Темата е Молдова. Ситуацията е подобна на тази в Украина, защото и тук времето напира. Има една решаваща разлика, разбира се. Молдовците вече ратифицираха договор, така че а, предстоят избори през ноември в Молдова, но руското влияние е голямо, те финансират партии, оказват натиск, така че смятам, че е разумно преди изборите да ратифицираме договора. Разпространил съм писмо до вас, което получих днес от комисаря Фюле и той моли за същото. Така че ще помоля докладчика да се помъчим да изпълним тази молба. Изборите са на 30 ноември в Молдова. Ако имаме малки брюкселски пленарни заседания, до тогава ще можем да ратифицираме договора. Това, което трябва да направим е да разговаряме и с комисията по търговия, за да се договорим и по техните теми. Мисля, че ще успеем. Те също, колегите също са готови да бъдат конструктивни, така както бяха конструктивни по случая Украина. Това исках да направя като оговорка преди да дам думата на докладчика Петрас Аустревичиус. Колега, заповядайте. Thank you, Chairman. Colleagues, uh, ladies and gentlemen. Благодаря, господин председател, колеги, дами и господа. За мен е удоволствие да ви представя две, две проекто становища по проекто решение на съвета относно сключване на споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Република Молдова. От друга страна, както и проекто доклад относно проекто резолюция по проекто заключение на съвета за споразумение. Колеги, Молдова е дългогодишен партньор на Европейския съюз. Не е необходимо да ви представям страната, но днес се сблъскваме с нещо по-различно от политическа, економическа и друга гледна така че аз ви предлагам да се съгласиме да ратифицираме двете споразумения, тъй като Молдова е една от водещите страни в източното партньорство. Молдова е постигнала много голям напредък и трябва да споменем, че Молдова се промени изцяло през последните години. Тя беше страна, която беше наистина на опашката, а сега сме свидетели на страна, която наистина а, работи и провежда много задълбочени реформи. А, геополитическите условия се промениха, трябва да ги вземем предвид и нека не губим време и да а, подготвиме а, съгласие за приемане на споразумението в близките е, дни. Бих искал да се спра на някои от точките, залегнали в проекто доклада относно споразумението. Ние при приветстваме подписването на споразумението за асоцииране, което е вадна крачка напред между, в отношенията между двете страни в областта на политическата асоцииране и економическото развитие на страната. Разбира се, подчертаваме също така, че подписването и ратифицирането не са само цел. Те са част от един по-широк и по-задълбочен процес. Трябва също така да, да отбележим, че по силата на член 49 Молдова, като всяка друга европейска страна, има европейски перспективи, би могла да стане член на Европейския съюз, ако отговори на критериите, свързани с економически и политически изисквания и правовата държава. Споразумението ще облагодетелстват населението на Молдова, ако се спазват правилата, залегнали в нашата институционна Според Споразумението е практическа рамка и ще продължи да бъде основополагащо в отношенията между Европейския съюз и Молдова. Това не означава, че Молдова не трябва да продължи да прави усилия, трябва да се направи всичко възможно за увеличаване на абсорбционния капацитет на Молдова, да се видят какви са необходимостите от обучение, за да може Молдова да изпълни своята част от ангажиментите, залегнали в споразумението. Проекто доклада подчертава значението на постигане на стабилност, демокрация и независимост на институциите, които да могат да гарантират изпълнението на критериите. Колеги, бих искала да наблегна на това, че нещата се промениха коренно през последните години. Административният капацитет на Молдова, който е от огромно значение за прилагане критериите и правилата на асоцииране, е, а, се укрепил и задълбочил. Също съпрежено са въведени необходимите мерки и правила за финансиране на партиите по силата на член 78 от Конституцията относно избирането на президента. се изисква да има публични консултации по всички промени, които биха имали последици за развитието на институции. Същевременно за борбата с корупцията е необходимо да се прилага изцяло така нареченият антикорупционен пакет, прият през 2014 година и да се осигури а, доброто финансиране и функциониране на двете институции, които са създадени за борба с а, корупцията. Също времено трябва да се а, осигурят, в, в, да се осигури проверка на всякакви нередности и в различните е, институции, центрове за задържане и така нататък. Също време, но трябва да се осигури прозрачност относно е, собствеността над медиите и да, се, и да се въведат мерки за осигуряване на тяхната независимост. Е, Молдова беше първата страна, която е, се е, възползва от либерализиране на визовия режим. И според делегацията на Европейския съюз в Кишинев, мерките взети от страна на Молдова за правилното приложение на либерализирания визов режим са е, уникални и няма а, е, съседна страна, която да прилага толкова строги мерки. Същевременно обаче а, е, трябва да се продължи с деполитизирането на а, различните органи на властта, местните органи и държавната администрация. И както и много други страни от региона, Молдова трябва да вземе необходимите мерки, за да е, подсигури една по-добра инвестиционна среда, за като се вземат необходимите мерки за насърчаване на конкурентоспособността на страната. В проекто доклада се съдържат и е, инициативите, които ще предприеме комисията за смекчаване на последиците от е, руското ембарго, е, включително и въвеждане на някои автономни преференциални мерки. Същевременно се приканва с съответните органи да вземат необходимите мерки за решаването на проблема с преднистравието, тъй като формата 5 плюс 2 до момента не успя да постигне необходимите резултати при разрешаването на конфликта. проекто докладът посочва също така приканва комисията да вземе необходимите мерки за подпомагане на гражданското общество в Молдова, както и на мерките за упражняване на мониторинг е, над начина по който се изпълняват поетите ангажименти. Скъпи колеги, както вече казах, е, Необходимо е да действаме своевременно, да не губиме време и за това ви приканвам да приключиме с цялата процедура до края на октомври, за да можем да пристъпиме към ратифицирането на споразумението по време на сесията през ноември, т.е. преди изборите в страната. Скъпи колеги, правителството в Кишинев, което е съставено от една проевропейска коалиция, заслужава нашата помощ. И с помощта на това споразумение да има възможност да работи за промяната на страната своевременно и в правилна посока. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на нашите, на нашите колеги, за тези две проекто резолюции, както и за поясненията, които току-що ни даде. Искам да подчертая, че също като докладчика аз, също, аз мисля, че непременно трябва да се подпише договор за асоци... споразумение за асоцииране с Молдова, която през последните пет години положи много усилия за да стигне до тук. Надявам се, че споразумението за асоцииране с Молдова няма да е такова, каквото имаме с Украина, защото то предвижда известен дисбаланс, но не искам да подхващам отново тази дискусия. Както и вие самият казахте, господин председател, в момента се усеща сериозен натиск от Русия. Натиск, който от политическа гледна точка породи и съпътстващи явления. Това е уникална ситуация в света. Имаме социалистическа партия, която е по-наляво от комунистическата. Никога не съм виждал такова нещо. Мисля, че по света едва ли някой е виждал социалисти, които да са по-леви от комунистите. Това може да се каже за бившия ни стратегически партньор Русия. И на този фон трябва да се подчертая, че изборите през ноември, които вие споменахте, вероятно също ще се проведат при доста особени обстоятелства, за да се изразя възможно най-меко. Е, особено на загриженост буди економическото положение в Молдова. Знаете, че има ембарго върху молдовските вина преди няколко седмици, още преди да се въведат санкциите за хранителни продукти, Русия едностранно въведе много сурово ембарго срещу Молдова. Е, загубите са в трицифрен порядък и Разбира се, това е много жалко. Комисията вече се произнесе по въпроса, за сега няма решение на проблема, има и допълнителни економически ефекти, които са отрицателни. През септември Русия прекрати свободната търговия с Молдова, нещо, което неминуемо ще се отрази върху економиката на страната. И накрая ще подчертая, че изборите през ноември ще бъдат от огромно значение. Ето защо смятам, че Европейският парламент би трябвало да бъде представен там, така както беше представен през последните години. Мисля, че имаше делегация на Европейския парламент миналия път и заедно с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, мисля, че допринесохме за е, така, да, един положителен климат. Благодаря на нашия докладчик. Обеден съм, че ще работи много добре заедно. Възнамерявам да внеса някои предложения за изменения през следващите дни и се надявам надявам, че ще вървим в посоката, в която е тръгнал този чудесен доклад. Благодаря. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Много ви благодаря, господин председател. Не, напред държа да поздравя докладчика за отлично свършената работа. Приветствам повечето от коментарите му. Приветствам и напредъкът постигнат от Молдова по пътя на реформите през последните няколко години и особено за укрепване на връзките и с Европейския съюз. Приветствам и съдържанието на писмото, което получихме днес от комисария Фюле. Обедена съм, че засилването на економическите и политическите връзки с Европейския съюз ще облагодетелстват всички ни тук на Европейският континент важна стъпка напред беше либерализацията на визовият режим за гражданите на Молдова и аз имах честа да съм докладчик по тази тема през предишният мандат на парламента. Е, Молдова наистина има европейски перспективи и Споразумението за асоцииране отразява настоящото положение в страната, политическите и економически реформи и за това аз предлагам да, привез... да призовем държавите членки бързо да приключат процеса на ратификация. Същото въжи и за Европейският парламент, както вече споменахте в самото начало в страната вече официално започна предизборната кампания и трябва да съблюдаваме този процес да отговаря на най-високите европейски и международни стандарти. Ето защо трябва със сигурност да присъстваме на място чрез делегации на Европейския парламент, на отделни политически групи, дори и чрез мисия за наблюдение на изборите. Трябва също така да настояваме Молдова да работи в тяхно сътрудничество с Организацията за сигурност и сътрудничество и с Венецианската комисия, за да гарантираме високо, най-високи, най възможно най-високи стандарти по на тези избори. Предлагам да добавим още един абзац, в който да заявим, че подкрепяме асоцииране, присъединяването на Молдова към Хоризонт 2020, защото смятам, че това ще принесе за научният напредък и създаването на нови работни места в страната. А по въпроса за Приднестровието трябва да се стремим към бързо намиране на разрешение на проблема. Съжалявам, че срещата в рамките на 5 плюс 2, предвидена за миналата седмица, беше отложена и е, насърчавам всички заинтересовани страни да се придържат към тази рамка на преговори която се, и да се стреми за, към намиране на решение, което да зачита териториалната цялост на Молдова. Благодаря ви. Е, muchas gracias. Quiero felicitar a Petras Austrivichus porque el report... Благодаря. Искам да поздравя колегата Петрас за този доклад, който е доста комплекс, е, комплексен, а той е подходил много реалистично и същевременно внимателно, като имам предвид точка 20 въпросът е, за териториите, за двете територии е, той също така е, се е спрял на отношенията Европа-Русия, където не трябва да има постоянно напрежение, защото Русия не е само наш съсед, а е изключително важен съсед. Така че има риск, ако Европа продължава курса към конфронтация, ще се образува евентуално руско-китайска ос, която би била отрешаващо негативно значение. Е, след Втората световна война имаше исторически абсурдни събития. Румъния е, не разбира Молдова. Тук става въпрос за две исторически области, които бяха изкуствено създадени и към това се прибавя Трансилвания, само че Румъния е член на Европейския съюз. Колегата Петрас говори за институционалните споразумения, но за мен е важно историческото развитие и важни са и принципните економически въпроси. Наистина економическото положение е много лабилно. Когато Молдова беше част от Съветския съюз, Русия, се изнасяха трактори, селско-стопански съоръжения за Русия. Сега вече не е така. В момента всъщност там няма и помен от традиционното производство. И тази страна има един огромен тил, наречен Европейски съюз, който и помага. И непрекъснато говорим за интегриране в Европейския съюз. Но нека да кажа някои неща. Първо, точка 13 от доклада. Тук много правилно се прави, се набляга на лицата и Правилно, но те не са просто малцинство. Те са група, която е от много голямо значение. Но когато говорим за малцинства, оставам с впечатлението, че се сещаме само за онези, които са с по-особена е, сексуална ориентация или с турски корени. А в Уигази, които никога не се... Е, за кои... Извинете, гагаузи, Следващия момент е точка 16, която ме смущава. Тук, става, тук е казано нещо, което а, става въпрос за нещо принципно. Току-що говорих за гагаузите. Сега пък става дума за границата с Украина. Това е една южна граница, по-голямата част от която е към Приднестровието и е, там положението може да излезе от контрол. Следващ момент – визите. Молдова във връзка с е, визовата политика наистина постигна доста голям напредък, но не можем да премълчим следното. Прагматичният път е отчасти криминален, ако говорим за неговата рационализация. защото всъщност понякога става дума за хора, които нямат общо с онази територия. Нека наречи, наричаме нещата с имената им. Приднестровието е част от Молдова. Жителите на Приднестровието с пълно право желаят да имат молдовски паспорти. На базата обаче на историческите отношения между Молдова и Румъния, които до 1945 година бяха една страна, обославят автоматично получаване на румънски паспорт, т.е. паспорт на Европейския съюз. Т.е. всяко лице, което пристигне в Приднестройвето или е постоянно установено там, може да поиска молдовски паспорт, след което получава автоматично и румънски такъв. С други думи, на практика ние не можем да контролираме визите и нямаме начин да преценим колко лица ще дойдат в Европа през Приднестровието, получавайки румънски паспорта. Много често става дума за криминално проявени лица. Тъй, че трябва да бъдем много внимателни. В този смисъл говорих за криминален елемент. Много трябва да бъдем бдителни. Това е територията, където границата трябва наистина да е пропусклива, но тя е от принципно значение. Благодаря, господин председател. Става дума за нещо много комплексно, което всъщност за първи път обсъждане, а именно споразумение за асоцииране е Молдова. На базата на събитията от последните две години смятам, че въпросът за такова споразумение, както и за споразумението за свободна търговия, добива особено важно значение. Много е добре, че а, нашият докладчик е засегнал множество въпроси, които ми дават възможност да задам много конкретен въпрос, свързан с Грузия. А, ние, го, а, ние обсъждахме този въпрос и когато говорихме за Украина. Сега във втора точка целият процес а, на сключване на споразумение а, се поставя в един по-широк контекст и ясно се казва, че да, Република Молдова също има право да членува в Европейския съюз. Да, приветствам това. Всяка страна трябва да има възможност, след като мнозинството от населението е за, да стане член на Европейския съюз, стига да са изпълнени абсолютно всички предпоставки и условия за това. Само, че процесът на ратификация ще се състои преди изборите. С други думи, по този начин ние се намесваме във вътрешните работи на едно общество, което е във вътрешна конкуренция защото населението е в очакване и в надежда за членство в Европейския съюз. Обаче, ако сме честни, дебатите от последните месеци показват, че няма готовност за разширяване на европейски. Размахваме нож две остриета на, на думи сме много щедри, но всъщност на практика ние ги отблъскваме. госпожа Хармс и господин Волски на дискусията в пленарната зала в Страсбург казаха, че да, всички искаме а, Украина да стане член на Европейския съюз, но повечето от нас смятат, че няма такава възможност в момента. Затова нека да бъдем по-откровени и да се попитаме дали това изречение може да остане така както е, дали да не отразим и така страховете, тревогите на 28-те държави членки по отношение на едно евентуално бъдещо разширяване смятам, че много по-прозрачно и много по-откровенно трябва да подхождаме към този въпрос. Третото нещо, което искам да изтъкна е, че споразумението за асоцииране, както и най-вече споразумението за свободна търговия, което ще се обсъжда в среда в Комисията на парламента по търговия, от тези споразумения става ясно, че ние говорим за хора в реална економическа ситуация с среден годишен доход стотина евро на месец. Тоест, наред с Украина, това е едно от най-бедните страни с един от най-низките доходи месечни на глава от населението. Тоест, не е ли време да се попитаме какво означава споразумение за свободна търговия? Това, е Молдов... Това значи молдовската економика да бъде беззащитна сред конкуренцията на европейския пазар. А и до сега са имали доста ограничени възможности за износ на базата на търговските си споразумения с, с Русия. Тук възниква въпроса за митническата политика на фона на митническия съюз. Неминуево ще трябва да се, неминуемо ще се увеличат митата за износ на молдовски стоки в, за Русия. Тоест, това е въпрос, който повдигнахме и когато обсъждахме Украина. Ето, че той отново се появява. Уверявам ви, че ще се появи и когато обсъждаме споразумението с Грузия. Затова, според мен е разумно да се помисли за преходни разпоредби, за преходни възможности, които Европейския съюз да предостави, за да няма големи социални сътресения в страната. И накрая нещо много важно – при Днестровието още през пролета така, подаде заявка за по-особени отношения с Русия. Да, това е част от Молдова, но ние добре знаем историческите процеси. Знаем, че Приднестровието е било украинско. Така че това е комплексен въпрос. Украинска граница, Молдова, румънския президент каза, че Молдова е Румъния, дайте да се обединим и да станем една страна. Това са много щекотливи моменти, за това много добре трябва да мислим каква ще бъде позицията на Европейския парламент, включително и към споразумението за свободна търговия. Thank you, Chair. Uh, all, me... Благодаря, господин председател. И аз ще да благодаря на докладчика ни за неговият доклад. Действително той е много добре изготвен с перспектива за бъдещето и ние ще го подкрепим. И ако има подкрепа от подкрепа от мнозинството на членовете на парламента, подкрепа на споразумението с асоцииране, то би трябвало ясно да го заявим преди изборите в страната, за да могат и гражданите на Молдова да могат да изкажат своето мнение по това споразумение. Ще бъда да съм кратък, ще внесем редица изменения на проекта доклада. Повечето от тях се вписват с, с, в цялостната насока на доклада. Бих искал да се спра на два важни въпроса. Първо бихме искали да се добави един абзац за прекомерната концентрация на собствеността на мас-медиите в страната, която вреди на поралитета в медиите в страната. И също така бихме искали да се опомене при разглеждането на енергийната стратегия на страната, всъщност бихме искали да се преразгледа и да се подобри националният план за енергийна ефективност за периода 2013-2015 година в Молдова. Не за последно път ще го чуете от мен, но държа да подчертая, че фактът, че Молдова е ръководител, че играе водеща роля сред страните партньори в източното партньорство, е напредък, който трябва да бъде поздравен и който се дължи основно на управляващите в модел в момента. Но друга страна трябва и да си признаем, че е, източното партньорство само по себе си далеч не е успех и това е факт, който на накрая трябва да си признаем сами по себе си и то не е пряко свързано с договора или с нашите намерения. Цялата източно партньорство трябва да се преразгледа в контекста на новите отношения с Русия и цялостни отношения към съседските страни на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Като докладчник в сянка от НДП, искам първо да благодаря на колегата Остревичиус за този доклад. И още в началото ще кажа, че подкрепяме неговата препоръка за ратификация. Ще се съгласим с него. Смятам, че в настоящия момент на фона на упражнявания от Русия натиск върху съседите, трябва да излучим правилния сигнал и именно това ще бъде правилния сигнал към Москва да подкрепим ратификацията. Във връзка с това не смятам, че трябва да променяме кой знае какво по доклада на колегата Аустревичиус. Един колега спомена гагаузите. Действително, там като че ли се е запазил нещо като мини-съветски съюз, една така особена реалност се разви. И тъй като това е потенциален проблем, да, да, може би трябва да се каже нещо в доклада по въпроса, но в никакъв случай не бива да споменаваме а, така общо недоволство от едно предстоящо а, разширяване и не бива да се позоваваме на 49-ти член. Става въпрос за едни огромни периоди, а, така че не е необходимо сега да споменавам нещо конкретно и актуално. Никой не говори за приемане на Молдова през следващите 5 години. Тук става дума за съвсем друг хоризонт във времето. Така че не бива да се крием зад така, нежеланието за разширяване, което в момента цери би било погрешен сигнал към Москва. А, можем да констатираме, че в Молдова са извършени вече някои реформи, но а, че същевременно там процеса на трансформация е много тежък който се затруднява още повече от търговското ембарго от страна на Русия. Смятам, че от политическа гледна точка е много важно реформите по отношение на правовата държава и на администрацията да бъдат действително проведени. Мисля, че напоследък имаше положително развитие, имаше и някои грачки назад но смятам, че е много важно това а, да бъде едно настояване, което да проличи от доклада. Надявам се с тези древни изменения ще можем да го внесем в пленарна зала, за да може още преди парламентарните избори в края на ноември да излъчим положителен сигнал към Република Молдова. Ние трябва да бъдем много бдителни до изборите. Остават 69 дни. Спомнете си, кога свършиха Олимпийските игри в Сочи, след по-малко от 50 дни имаше окупация на Крим. Е, надявам се, че този път нещата ще се развият по друг начин, но във всички случаи има защо да бързаме. И тъй като стана вече въпрос за това, мисля, че трябва да попитаме секретарята кога ще гласуваме идентичния доклад за Грузия? Много ми е интересно кога да очаквам това гласуване. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez mulțumirile mele, domnule. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика Петра Саустревичио за балансирания и прагматичен текст. Позволете ми да използвам възможността да подкрепя и писмото, което комисарят Фюле е, е отправил към нас. Той е комисар по разширяването, т.е. писмото му е много важен знак за европейския път, по който върви Република Молдова. Разбира се, че е, не можем да си затворим очите пред това, че в края на ноември там ще има избори. Като член на делегацията за връзки с Молдова, искам е, да приветствам огромния напредък, който извърши тази малка държава с 3 милиона жители за, само за последните 5 години. Те наистина постигнаха много важни, важен напредък от наша гледна точка важен. Искам да благодаря и на Таня Файон за нейния доклад и за съществения принос към осъществяване на целите във връзки с визовия, връзка с визовия режим. Що се отнася до напредъка, осъществен от молдовското правителство, на, още на втория ден в парламента в Кишинев беше е, извършена ратификацията на споразумението за, е, за асоцииране. Всички ние сме членове на Европейския парламент, така че искам да се обърна към е, всички политически групи да подкрепят европейския път на Република Молдова. Колегите, които взеха думата преди мен, изтъкнаха някои аспекти на закона за румънското гражданство, което се предоставя и на румънците от Молдова. Но нека да го кажем я, ясно. Законът за румънското гражданство се основава на кръвното родство т.е. само онези молдовци, които могат да предвидят, да, да докажат кръвно родство, т.е. че техните родители или баби и дядовци са били а, румънски граждани, могат да получат а, румънско гражданство. Само които могат да докажат това. Така че е, не можем да говорим за износ на престъпност към Европейския съюз през е, Приднестровието. Генерал Филип Бридло, който е началник на съюзническите сили в Европа, сам казва, че в Украина е започнала хибридна война, която е като предназнаменование за Молдовската република. Така че Европейския парламент е длъжен да подкрепи проевропейските сили в, Ев... в Молдова. Благодаря. Благодаря, господин Иглесиас. Благодаря, господин председател. Благодаря господин докладчик. Смятам обаче, аз, че трябва да разгледаме нещата малко по-задълбочено. Представителя на ЕНП каза, че най-вероятно в, в Молдова нещата ще се развият така, както се развиха в Украина. Помням си, че по време на студената война в моята страна имаше една поп-група, която пееше какво ще правиш, ако Русия ни нападне. Така че имам, имам чувството, че се връщаме към това, че се, че се връщаме към онова време и че единственото нещо, което ни интересува е по какъв начин можем да а, нападнем Русия. Аз имам предвид и случващото се в един филм на Стенли Кубрик. Но, друга страна, а, Молдова е една от най-бедните страни в Европа с а, много ниска продължителност на живота, 69 години при е, жените. Младите трябва да напуснат страната, тъй като нямат никакви е, възможности за личностно развитие. Преди няколко дни Макен е, в Съединените щати каза, че най-добре ще бъде Молдова, Грузия, всички да станат част от НАТО. Сега, <laughs> добре, ама аз, аз се питам, защо толкова бързаме да подпишеме споразумение с тази страна преди изборите през ноември. Преди това смятахме, че а, има неща, които не са доизработени, имаше много съмнения. Защо, защо бързаме много? Боиме се от нещо или какво? Защо, защо с такава скорост се хвърляме да, да подписваме това споразумение? Искам да кажа няколко неща. Първо, препратката към член 49. А, трябва да се разглежда по същия прагматичен начин, както го направихме по отношение на Украина. Или, или. Не може в едното споразумение да се вписва, в другото не. Трябва да сме достатъчно ясни пред нашите приятели и да сме достатъчно честни, като им кажем, че става въпрос за дългосрочна перспектива, не за днес или утре. На второ място – аз естествено подкрепям ратификацията, просто ми се ще да знам кога комисарят Дегухт ще ни информира за това, че все пак ще трябва да се обсъди въпросът и с Русия. Искам да попитам защо по отношение на споразумението с Украина да се разговаря за евентуалните последствия с Русия, а за споразумението с Молдова да не се разговаря. Искам да отговорим на този въпрос, за да не се изненадаме неприятно. На трето място, никой жител на Европейския съюз не говори за включване на Молдова в НАТО. Джон Маккейн може да си говори каквото си иска в предизборната си кампания. Той си е отчаяната партия и няма какво да обсъждаме неговите изявления тук. И последното, което ще кажа, няма нищо общо с нашата комисия, но все пак искам да ви помоля да ме подкрепите. В четвъртък Евронест, нашата обща делегация, за първи път ще се срещне, ще се събере. Много ви моля да ме подкрепите по отношение на това, през октомври не всички комисии на Евронест да заседават в Брюксел. Поне една комисия в Грузия и една в Молдова, за да дадем знак, да покажем, че работим съвместно ако щете нещо като бонус да им покажем, че нещата не са само на хартия, а оживяват полека-лека. Благодаря. Аз така с две ръце подкрепям последното, което казахте. Мисля, че трябва да поемем инициативата и да дадем такава възможност. Благодаря, господин председател. Аз Имам чувство, че обсъждаме наистина много неща едно време. За румънските колеги проблемите сте по един начин. Разбира се, ние трябва да ги обсъдиме. И колегата, който постави въпроса, свързан с а, възможността молдовски граждани да получат романски паспорти, е, е прав, но този въпрос изисква също така и обсъждане на начините за борба с корупцията в тази държава. Разбира се, ние сме за ратифицирането на този договор, но, но същевременно времено не можем да говорим в момента за интегриране на страната. Същевременно това, което че е, всичките политически групи изразяват известни опасения относно начина по който се развиват нещата и ми се струва, че би било редно да бъдем много предпазливи. Благодаря. Съгласен съм с анализите, направени от колегите. Бих искал обаче да повдигна въпроса, свързан с економическото развитие и възможността за подпомагане на економиката на страната. В интернет прочетах известна информация относно последиците от руското ембарго на а, стоки в а, а, износа на стоки от Молдава, от в Молдова. Питам се, е, имаме ли възможност ние да помогнем достатъчно на Молдова или само ще е, задълбочиме кризата? И по въпроса за е, Преднестровието. Знаеме, че в миналото в тази зона, тази зона беше нещо като огнището, мястото, където се провеждаше трафик на оръжие от бившата съветска армия и същевременно а, трафика на ядрено оръжие така че ми се струва, че това също трябва да бъде подчертано в проекто резолюцията. 12, 13 и 14 точка са също много важни и смятам, че трябва да набегнем за необходи... на необходимостта молдовското правителство да а, изпълни тези точки. Същевременно смятам, че ние трябва да е, работиме заедно с ОССЕ и да присъстваме на, като наблюдатели на изборите. Благодаря. Сега ще ми позволите няколко бележки, не като председател, а като член на комисията. Въпросът за корупцията е много интересен, обаче да помислим за държавната корупция. Помислете Великобритания, Малта, огромни, е, те позволяват огромни инвестиции на пришелци и накрая дори им дават паспорти, което се отнася, разбира се, най-вече до богатите хора. Но мисля, че това е въпрос, който трябва да разглеждаме принципно. Той все пак е свързан и с свободата на движение и с Европейския съюз. Сега по същество. Мисля, че трябва да оставим позоваването на член 49. и Такава формула сме имали и в другите доклади и тя достатъчно ясно отразява а, правното положение. Всяка държава наистина има право да подаде заявка, да подаде кандидатура съгласно член 49 вече. Кога и как ще се придвижи тази молба зависи от обстоятелствата за това. Трябва да оставим тази формулировка, още повече, че мисля, че тя е дословно същата, както в споразумението с Украина. Въпроса с така историческите е, моменти, мисля, че господин Иглесиас го повдигна. Аз като германец, като чуя, че нещо е исторически обословено, малко ми се изправя косата. Молдавия, Бесарабия, водиме към пакта Хитлер-Сталин. Няма нужда да задълбаваме въпроса. Също се отнася и за Западна Украина, между впрочем. Това това пак е, е пакта е, Хитлер-Сталин от 23 август 1939 година. Това е съветската зона на влияние. От тогава. Това е така също исторически факт. Това е всъщност пакта, който даде възможност да се започне Втората световна война. На практика. Мисля, че в случая по-скоро имаме дълг към молдавски, молдовските граждани да им помогнем да живеят по-добре. Отношенията с Европейския съюз действително дава на хората повече шансове, по-добри възможности. Това стана ясно и във връзка с Украина. 89-та година брутния социален продукт на глава в Полша и Украина е бил горе-долу еднакъв. Европейският модел е, учетвори БВП на Польша. Украинците и молдовците просто искат да стигнат до там, докъдето са стигнали поляците и имат пълно право да искат това. Ние сме длъжни да им създадем условията. Постепенното отваряне е, с, на границата с Украина доведе до това, въпреки влушената обстановка вследствие на войната, брутният вътрешен продукт да се повиши с 15% в Украина. Това са положителни знаци и мисля, че трябва да дадем такава възможност и на Молдова, защото това ще тласне напред економическия и социален напредък на страната и ще й попречи да се върне към старата система. Разбира се, че не бива да прилагаме несиметрично едни и същи неща. Така както е, се споразумяхме с Украина, е, постепенно ще е, осъществяваме договорките когато обстоятелствата за това са назрели. Ето за украинските стоки ние махнахме митата, но няма да стане и обратното. От украинска страна ще останат митата в един преходен период, защото трябва да им дадем възможност да се пренастроят и да приспособят митническото си законодателството защото трябва да им дадем възможност да модернизират своята економика и трябва да попречим на руснаците да им пречат да я модернизират. Господин Шолц, на диалектика продължавам от вас да се уча. Първо казвате, че е по-добре да приложим член 49 час по-скоро, след което се аргументирате защо това не е възможно поради руските резерви. Какво значи това? Ако молдовците нямат търговско споразумение с Европейския съюз, просто защото на Русия това не се харесва, или защото в Русия ще влезат безмитни стоки. А, това е прах в очите, както всички знаем. Пример за това е случая с Украина, който не е правило. Няма Русия да решава кой да има отворени граници с Европейския съюз и кой не. Това не може да се превръща в правило. А всъщност така става в момента. Смятам, че а, е, споразумението се придържа изцяло към а, е, е, правилата на СТО. И в този смисъл трябва да се разглежда поведението на Русия, например, в решаващи моменти да спре вноса на решаващи продукти. Това противоречи на всякакви закони. И никой не говори за това, че Русия не се придържа към правилата на СТО. И не може да казваме, че точно поради тези причини ще има проблем да се прилага споразумението. Нека да спазваме логиката, за да можем да дадем възможност на Молдова, която ратифицира, да осъществи своята воля. Те ратифицираха още през септември, след като те са ратифицирали, няма причина ние да отлагаме. Решението е молдовско. Това е споразумение, по което се преговаря от 2007 година и е договорено от 2007 до 2009 година. Се преговаряше с предишното правителство. Доколкото си спомням, тогава управляваща беше Комунистическата партия. Значи Комунистическата партия на Молдова започна тези е, преговори, тъй че не можем да казваме, че не можем да осъществим това споразумение. Благодаря на докладчика, благодаря на изказалите се. Значи, ще сложим такъв срок за изменения, че, който да е реалистичен. Ще помолим колегите продуктивно да работят с докладчика. Значи, крайен срок 25 септември за изменения. Гласуването ще е на 16 октомври. Съгласни ли сте? Така ще има достатъчно време, за да се обработи доклада. Съгласни ли са всички? Добре, благодаря на всички, които участваха. Преминаваме към шеста точка от дневния ред. И иска, бях попитал за Грузия. За Грузия ще говорим на разширеното бюро. За да има напредък, нали? За Грузия има планове. Първо обсъждане на 6 октомври второ обсъждане на 4 ноември, гласуване на 17 ноември, гласуване в пленарна зала през декември. Това е за сега проектографикът. Просто заради изборите в Молдова този път бързаме малко. Благодаря на всички. Преминаваме на шеста точка от дневния ред а тя ще се обсъжда при закрити врата, така че ще помоля. Журналист.